Era una donna Тя беше смела жена, велик журналист. Винаги е, разбираше своята професия като призвание да търси истината, без да се съобразява с имена. Тя изпълни своя дълг и загина за него. 30 години. Продължи да хвърля светлина върху мрака, като отговаряше за написаното само пред своите читатели. Само истината имаше значение за нея. 20 000 статии написа за злоупотребата с властта, корупцията и лошото управление. Беше истински журналист, страж на истината, защитник на нашите ценности. И само благодарение на свободната и независима преса може да се отстоява върховенството на закона, свободата на изразяването и всички основни права, които са в основата на нашата цивилизация, в темела на Европейския съюз. Днес мисля за тези ценности, за свободата на личността – всеки ден, вън и извън Съюза, трябва да отстояваме независимостта на медиите. Парламентът винаги е заставал категорично на тази позиция. Убийствието на Дафне не бива да остане безнаказано. Трябва да продължим да защитаваме журналистите навсякъде в света. Защото това означава да защитаваме справедливостта навсякъде по света и у нас. Изказвам своето възхищение от малтийската журналистка, която направи всичко възможно да разкрие истината по всички пътища. Обръщам се и към Европол за едно международно разследване с съдействието на всички полицейски служби, за да се заловят и накажат извършителите. E, questa, e questo coinvolgimento internazionale ho sollecitato. Това а, международно усилие беше подчертано и на последната среща на върха на ръководителите на Европейския съюз и на държавните и правителствени ръководители. Не бива да забравяме делото на Дафне. За това като председател на парламента взех решение на името на Дафне Каруана Галиция да наречем залата за журналисти в сградата на парламента в Страсбург. Abbiamo qui con noi in tribuna la sua famiglia. Нейните близки, съпругът ти, трите и деца са тук в залата – и бих искал да изразя нашата съпричастност заедно с хилядите малтийци, които излязоха да изразят своето възмущение и своята солидарност. Половин милиард европейски граждани са с вас. questo applauso cari familiari di Daphne. Скъпи близки на Дафне, тези ръкопляскания са едно много ясно послание. Европейският парламент няма да спре да се занимава с убийството на вашата майка, на вашата съпруга, на вашата снаха, докато истината не бъде разкрита. Докато не бъдат а, заловени и наказани убийците. Сега призовавам вас в памет на Дафне Каруана Галиция да си изправим за минута мълчание. herr kollege korwin mikke zur geschäftsordnung. И така, продължаваме заседанието. No micro. One million, one million euro for... Един милион евро за а, залавянето или предаването на полицията на госпожа Дафне Галиция. Vielen Dank, Herr Kollege. Äh, Благодаря ви. А сега продължаваме с гласуването. Първият давам думата на докладчика. Terriblement affecté par cet assassinat. Cet hommage était nécessaire, mais euh, Току-що дадохме почет на загиналата журналист. Мисля, че можем да отделим сега няколко минути, за да защитим онези, които отправят сигнали към пресата. Онези, които искат, трябва да гласуват против второ, трето и четвърто изменение, за да можем наистина да защитим тези хора.